Председателката продължава. И така, благодарим на колегите от бюджетната комисия и продължаваме нашата работа в Комисията за бюджетен контрол с точка 9. оценка на начина по който бюджетът на ЕС се използва за реформа на публичния сектор. Е, доклад е, по собствена инициатива на колегата Брайан Хейс. Той е, сам предложи тази тема и ние я одобрихме. Колегата Хейс. Да, благодаря, госпожа председател. Благодаря на координаторите и на докладчиците е, по този доклад. Е, защо поставих всъщност е, темата на дневен ред и защо поисках да изготвя доклад? През август 2016 година Генерална дирекция за вътрешни политики публикува доклад реформа на публичния сектор, как се използва бюджетът на ЕС за нейното насърчаване и този доклад бе обсъден в Комисията по бюджетен контрол чрез публично изслушване. Ние пожелахме да работим по темата и да подготвим някои препоръки. В този смисъл бе изготвен, действително, според мен, отличен доклад след едно отлично изслушване. Става дума не за приватизацията на е, услуги в рамките на публичната администрация. Не, не това е предмет е, на е, доклада и на становището. Става дума за това как се използва бюджета на Европейския съюз. Е, който оказва положително въздействие върху реформите в публичната администрация. 9 е, милиарда са е, предвидени именно за публичната администрация и реформа в различни сектори. Естествено, можем да кажем, нужни са повече средства или по-малко средства. Има различни аргументи в едната и в другата посока, но при всички положения това са средства, които подпомагат публичната администрация на държавите членки. В някои от тях действително е много наложителна такава помощ. Как точно ще се използват средствата и за какво се използват? За подобряване на економическото изпълнение – е, трябва, естествено, е, да се е, има предвид и опитът на гражданите, на тези, които всъщност са, така да се каже, потребители, ползватели на услугите на публичната администрация. Тяхното становище е много важно за да се подобрява работата на една модерна администрация и особено държавите членки, които преживяват проблеми, вътрешни или външнополитически, имам предвид и опита на публичната администрация в моята страна. В момента ние се опитваме именно по нов начин да реформираме публичната администрация, да се ръководим най-вече от е, е, това, което е, се получава като резултат и начина по който гражданите оценяват този резултат. Предимството на средствата, които се отпускат за подпомагане на публичната администрация в държавите членки, е, че по този начин ние можем да направляваме посоката на движение в публичната администрация и при реформата. Как точно да се създаде благо... възможно най-добрата система за предлагане на услуги? Как да се оценяват обаче тези плащания от бюджета към държавите членки? Ето това е, е много важно, когато държавата член преживява някакъв економически спад. Естествено, целта е колкото е възможно бързо да се балансира е, положението, е, да се стабилизира ситуацията и публичната администрация играе особено важна роля в този случай. Средствата е, би трябвало да се отпускат именно на публичната администрация в такива държави, защото това е момента, в който администрацията би могла да подобри своята работа, за да обслужва гражданите. Бившият министр на финансите на Германия, Вовканг Шойбле, говореше за това как могат да се използват бюджетните средства за интензивиране на новите модели в рамките на публичната администрация в държавите членки съвсем ясно е, че става дума за споделени е, правомощия. Е, държавите членки се насърчават да реформират публичната администрация, да я модернизират и да отделят повече средства е, в документа, посветен на тези реформи. Аз правя някои предложения. В МФР следва да се използва за стимулиране на програмите този е, момент е, и е, тази помощ, за да се подпомогнат държавите членки по време на економически спад, както казах най-вече. Ние действително можем в рамките на структурните реформи да прилагаме различни програми за подпомагане, но не навсякъде е необходимо да ги финансираме, да оказваме финансова помощ. Нека да се насочим най-вече към а, тези, а, които а, се нуждаят от а, действително от финансовата помощ. И комисарят а, по бюджета би трябвало да поеме, така да се каже, нещата в свои ръце ефективното функциониране на публичната администрация трябва да бъде основна цел. В този смисъл и обмена на мнения, на опит, най-вече по отношение на начина на разходване на средствата. В това отношение има доста положителен опит и държавите членки биха могли да обменят помежду си мнение и опит. Управлението е много важен елемент, естествено. Как държавите членки извършват цялата тази дейност във връзка и с годишния растеж, във връзка с бюджетното разходване на съответните средства. Струва ми се, че всичко това може да се направи е, същевременно отбелязвам, че комисията не разполага със собствена рамка за оценка на публична администрация, нито с метод за събиране на точни данни, но а, е, а, е, точно за това в крайна сметка е толкова необходима а, помощта за определени публични администрации, за да могат да, те реално да попълват данните, е, които са необходими за анализите на комисията. Един структуриран диалог с националните парламенти, разработване на еталон за оценка на капацитета на публичната администрация и е, е, да се прилагат критериите за принципи на публичната администрация е, за всички държави членки. Това да се включи в европейския семестър. Естествено, има и други. Е, Европейската награда за постижение в областта на публичната е, администрация, ЕПСА и така нататък. Не целта ми не е изобщо да се проследи абсолютно всичко, което се предприема като действие в рамките на публичната администрация на държавите членки, как е, се предлагат определени услуги на външни изпълнители и така нататък. Не. Е, става дума за ефективно действие в една модерна и е, работеща с високи качествени показатели администрацията. Да, благодаря. А сега ще чуем и представителя на службата за която всъщност ръководи програмата за подкрепа на структурните реформи. Да, благодаря ви. Ние сме напълно съгласни с препоръките на господин Хейс. Нашият подход е много подобен на този, който препоръчва е, господин Хейс. Бихме могли е, най-грубо да разделим е, държавите членки на две групи – е, има такива, които е, разполагат с една силна, стабилна публична администрация, добре функционираща и други, при които има по-слабо и по-незадоволително работеща публична администрация. Естествено, функционирането на публичната администрация е задача преди всичко на съответната държава членка, но е, която трябва да се грижи именно за просперитета на своите граждани, независимо от това, ние се сблъскваме с този проблем непрекъснато и се опитваме системно да полагаме усилия за разрешаване на проблема. Поради демографски промени, поради някои структурни промени, поради криза, економически шок или спад, както казва господин Хейс, някои държави членки изпитват по-големи проблеми. И Комисията винаги е предлагала обмен на, добър, е, на добри практики, на познания, за да се подобри устройството, функционирането, качеството на услугите на публичната администрация. Естествено, оценката на резултата от е, подобни усилия е много важен момент. Е, благодаря, господин Хейс, за вашия доклад. И ние ще се опитаме по един много съгласуван, разумен начин да приложим и вашите препоръги. Да, това е вечният въпрос за лошия капа... административен капацитет и същевременно потребността от е, подпомагане на административния капацитет. Целият ден като че ли това минава като една червена нишка през дискусията. Какви са традициите по отношение на административното управление, какви са политическите традиции, като мисля за Чехия, Полша, Гърция – Не желая да звучи високомерно всичко това, но като че ли има значение все пак от кога една държава е член на Европейския съюз или не. И имаше една работна група във връзка с използването на средствата в държавите членки, но ето, че днес видяхме, че има немалко проблеми във връзка с освояването на отпуснатите средства по линия на различни фондове. И така, бихте ли били така любезен да ми кажете в крайна сметка какво прави службата е, по програмата за подкрепа на структурните реформи? Точно. Службите за подкрепа на структурната реформа са нови служби към Европейската комисия, към е, е генералния секретар. И това е един е, уникален подход е, в работата на комисията, защото ние своего рода сме доставчици на услуги. Имаме програма подкрепя за структурните реформи. 142 милиона евро е бюджета от 17 до 2020. Парламента също е, одобри увеличение на бюджета на тази програма. Как работим? Отговаряме на искания на страните членки. Първо отправяме запитвания какви са нуждите им по отношение на структурните реформи. Структурна реформа означава как е, да се разработват по е, качествени услуги за управление на, средата, услуги, на страната и услуги за гражданите. Нашата служба съществува от 2015 година, т.е. само от 3 години. И сме така съвсем млади като служба. Много голяма интереса от страните членки и това ни изненада. Мислехме, че ще имаме 30-40 проекта, 55 може би страни, които да се а, интересуват. От, обаче получихме 444 заявки за проекти, е, проекти от 24 страни членки, т.е. три пъти повече кандидатури, отколкото имаше възможност да се приемат. Стра... Много популярна програма. Страните членки е, имат голяма нужда да работят с комисията като партньор, не като тези, които ходим и им казваме какво да правят, защото ние реагираме в случая на техните искания. Това е начина на нашата работа. Това е и ключовия момент от нашата програма. Сега започваме и с един друг компонент. Генералният секретар на комисията реши ние да имаме и координираща функция по въпроси на публичната информация и функционирането им. Както е отбелязано е, в е, доклада на господин Хейс, публичната администрация не е пряко в приоритета на Европейския съюз. Това е така аспект, който се вплита в много политики. Затова ни е необходимо да имаме и по-широката картина и да направим анализ на системата. Надяваме се, че с тази функция за координиране ще има повече изтикованост на програмите и на финансирането им, и на оценката, и начина по който можем да извличаме полуки за това как да осъществим по-добра администрация. Последен въпрос от мен. Колко служители има в тази служба? Отговор вън от микрофона. Колко, колко души работят за вас? Няма включен микрофон, не се чува отговора. Интересен въпрос. Службата се разраства бързо. Започнахме през 2015 с 40 души след 3 години сега сме 177. И предложенията за новата многогодишна финансова рамка има предложение да получим повече средства. Сега разработваме политиката си за развитие, включително необходимостта от персонал, за да можем да се справяме с задачите такива, каквито се очакват. А, един е, въпрос. Е, е, щях да попитам, ще помагате ли на Великобритания, която напусне Европейския съюз на публичната администрация, но това е шега, естествено. Well, I want to thank, um, you, President, and докладчиката. Много благодаря на бележките на комисията. Действително от ключово значение страните членки да искат това начинание да успее, а не комисията да ги подбутва. И за това именно поддържането на контакти с тях е от ключово значение. Определено е, е, е факт, че има и по-силни администрации и по-слаба такава. Идваме от различни е, навици и контексти. Е, различен начин на поднасяне на публичните услуги, което обаче не означава, че не е възможно да бъдат и променени нагласите. Мисля, че именно това е целта ни. И най-важно това, което каза и нашия председател, е, че съществуват проблеми за настоящите страни, страни членки и проблеми с закона. Действително, въпросът е как да покажем на гражданите, че средствата, които идват от Европа, подобряват живота им в съществуваните страни членки, но също така можем да използваме и сходни критерии за страните кандидатки, т.е. дали те са постигнали определени стандарти на публичната си администрация. И в такъв смисъл можем да разработим критерии за следващите 10 години. Казвате, 444 проекта са подадени. Е, това означава, че страните членки се интересуват, искат да бъдат ангажирани, искат да получат подкрепа. И е, в следващия тур на е, набиране на проекти, може би, трябва да има и елементи за проекти за изваждане на пуки от най-добрите практики. И финансовия, финансовата подкрепа в по-малки, по-бедните страни членки трябва да е съпроводена с стимули за това да се е, извършват реформи към по-добри практики колкото повече помогнем, защото очевидно от, от страна на комисията има желание, мен това много ме впечатлява, считам, че трябва да има и политически насочване. Ако това може да се случи, ще може да бъде постигнато много. Благодаря. да, 14 14 значи, е, часа, 18 октомври, е, свършва е, срокът за подаване на изменения. След това през ноември ще разглеждаме доклада. Тук и ще го гласуваме. Ще видим кога ще влезе в пленарна зала. А сега влизаме до точка 10 състояние на дебатите относно бъдещето на Европа. Конституционните взаимоотношения се разглеждат от докладчика Петри Сарвама. Благодаря, госпожо председател. Комисията излезе с пет сценария в Бялата си книга за бъдещето на Европа миналата година, 2017. Освен това, Европейския парламент покани ръководителите на държавите и правителства да изкажат своите гледища за бъдещето на Европейската на Европа. Тези е, разговори са много важни за бъдещето на Европа и в контекста на Брексит и в работата на многогодишната финансова рамка и е, работата с многото предизвикателства пред ЕС. Миграция, сигурност, незачитане на правовата държава в някои страни членки. Затова аз съм приготвил проект от текста на състановище, към, за нашата комисия към доклада на комисия АВКО. Какво казваме? Трябва да се обмисля как да се реформира бюджета, защото достатъчните финансови средства, заедно с система за набиране на собствени ресурси, е ключово за поддържане на високо ниво на инвестиции в Европа. Второ, е, това, това начинание трябва да бъде включено в европейския бюджет. Е, фонда за развитие дава възможност е, на съответните органи и да осъществяват надзор – позицията на Обединеното кралство да излезе от Съюза ще има сложни последици и ще се отрази отрицателно. Смятам, че страните членки трябва да бъдат по-амбициозни в желанието си за бюджетни реформи. Четвърто, е, процедурата за освобождаване от отговорност е, е задължителен елемент за прозрачност и европейските институции трябва да подобрят практиките и процедурите, е, за да могат да получават освобождаване от отговорност на база на резултати. Също така трябва да има дейност за опазване на средствата от злоупотреби. Шесто, би следвало да се безпокоим от това, че има примери за не спазване на законовата държава в някои страни членки. Принципите на правовата държава е абсолютно задължително условие и за необходимото ново финансов, необходимата нова финансов солидарност. Не можем да имаме такава солидарност без законност. Освен това, трябва да се продължи и с дебата за бъдещето на Европа на най-високо институционално ниво, като се обърне внимание на по-ефективното разходване на средства и механизма за бюджетен контрол. От, отправяме искането си към АСКО да отчете нашите предложения. На 18 октомври е срока, 2 часа след обед за подаване на изменение. Ще гласуваме на 8 ноември в Комисията по бюджетен контрол. Там ще трябва да обсъдим. А, до тогава ще трябва да сме обсъдили основните моменти. Колегата Али, благодаря. Уважаеми колеги, господин Сърбана. Много са предизвикателствата пред Европа и те не намаляват. Финансовата криза задглъхна, но винаги може да се върне. Дестабилизирането на нашето съседство а, води до потоци от а, бежанци. Необходимо е е, надигат се нови економически сили, необходимо е и индустриално сближаване. Искам да приветствам докладчика за становището, което се опитва да оговори на бъдещите предизвикателства от гледна точка на нашата парламентарна комисия. Ефективно разходване на средствата, демократична Отчетност, ефективност при е, отчетността трябва да бъдат едни от въпросите, които да се решат в, Бълга, в бъдеще. Европейските политики трябва да се провеждат по-стратегически, да имаме ясна визия за бъдещото е, развитие, поне с е, няколко десетилетия напред би следвало да има и програми в по-дългосрочен план с съответните системи за контрол. А ако трябва да търсим европейска добавена стойност, трябва да има някакви качествени или количествени дефиниции на това понятие. За да се осигурят достатъчно финансови средства – е необходимо да се модернизират и доразвива системата на собствените ресурси. Благодаря. Благодаря на коми... сега от името на комисията господин. Благодаря, госпожо председател. Накратко ще се спра на няколко въпроса по предложението на господин Савама е, в подкрепа на, положение, на предложението на парламента. Е, ние винаги подкрепяме е, амбициозни предложения, които са навремени. Е, с оглед на събитията и напускането на Великобритания. Известно ви е, че сме предложили е, спестявания по двете програми е, ОСП и кохезионната политика. Е, тук има нови предложения за нови ресурси. Следим внимателно е, призивите на парламента в това отношение. Също така има предложение и в е, нашата група предложения, направени през май за по-добра оценка на економическата ефективност и върховенството на закона. Така че сме изградили предложението си на внимателна преценка на съществуващите политики на базата на преглед и сме оценявали както ползата на Европейския съюз, така и при изготвянето на нашето предложение на МФР. Също така се стремим към опростяване и по-добра резултатност в отговор на искането на парламента. Това присъства в финансовия регламент. Всички предложения имаме цели и показатели за по-добра оценка. Работим също много активно по опростяване на финансовите правила и мисля, че можем да се похвалим с добри резултати като сериозна основа за опростяване изискванията на разходите по е, отрасли. Разбира се, държим на високо ниво на инвестиции. Инвестиции в изследователска дейност, в е, също и финансови инвестиции с нашето предложение и Invest, без да забравяме и необходимостта от прозрачност и от добра отчетност. Един по-прост бюджет, който който може по-добре отразява политиките и по-добре отговаря на новите приоритети. И накрая а, ние се съобразихме и с предложението на парламента за Европейския фонд за развитие на селските райони. Благодаря, казва председателката. Това бе наистина добра идея. В заключение отново колегата Сарвама. Благодаря. Може би да кажа, че приветствам готовността на комисията да продължи и да подхване много от нашите идеи е, работим успоредно, което е много добър е, знак. От иначе Нямам, нямам кой знае какво да добавя, освен да ви благодаря. Председателката благодаря, значи продължаваме с точка 11 от дневния ред. Европейски социален фонд плюс. Имаме становище по Емпл. Докладчик е колегата Пирински, когато моля да представи становището. Благодаря, госпожо председател. На 29 май тази година комисията прие предложението за ЕФС Плюс, като слива съществуващия социален фонд с инициативата за младежка заетост, и е, програмата ЕАСИ, както и програмата за здравоопазване. Обосновката е уеднаквяване и опроставане на начините на работа и създаване допрителни възможности за синергетичен ефект е, сами по себе си, тама по себе си е похвално, но подобно сливане не бива да поставя под заплаха добавената стойност, изпълнимостта и общите цен, ценности в новата е, новия EFS+. Е, така че тук има въпроси, които търсят своя отговор. Липсата на конкретни цели е, и, и а, показатели за съвместното управление на ЕФС а, а, ще се отрази на бъдещето, когато при влизане на регламе, в сила на регламента за общите изискания, държавите членки ще трябва да се ги съобразят с ЕФС. В допълнение към предложението на комисията, целите, които по-настоящем са по споделено управление, е, са свързани с конкретни е, цели за пряко и непряко управление, като например изхвърляне на материали за храната, е, социална интеграция на хора заплашени от бедност. Те, те вървят ръка за ръка с направление ЕАСИ и здраве. Но по глава трета се казва, че тук има и конкретни цели, предназначени само за съвместно управление и няма оперативни цели, които да уточняват как конкретните цели за социална интеграция на хора заплашени от бедност, от бедност ще бъдат обхванати от прякото и непряко управление. Освен това, няма допълнителни механизми е, как ще се постигне синергетичен различния ефект между трите направления. Четвърто, освен разпоредбите за използване на ресурсите е, пред е, преминаване от споделено към пряко управление остават неясно. Нито в ESF+, нито в новото предложение за регламент въпросът е уреден. Е, потенциалното дублиране или отсъствието на подкрепа за някои мерки стриктно трябва да се избягват. Така че ИФС, тъй като ЕФС ще в бъдеще ще играе важна роля за редица в широк обхват, включително и за социалните права на европейските граждани. И накрая предложението не включва показатели за мониторинг на въпросите, свързани с социалните експерти и заетост. И в такъв случай подобни програми е, стават твърде проблематични. За, за да се постигне сериозен парламентарен контрол е необходимо тези слабости да бъдат разгледани и отстранени. Особено важно е да има ясни правила за пряко и, не, и съвместно управление за ФС. С други думи, за да имаме качествено финансово управление е много важно да се гарантира координация и енергетичен ефект не само с ЕФС+, но и с други европейски предложения, планове и програми. Благодаря председателката, благодаря. Виждам, че сериозно сте се потрудили по въпроса с предложение на пред конкретни предложения, за което ви благодаря. Няма докладчици в сянка, затова нека чуем комисията. Господин Боньо или госпожа Боню. Благодаря, госпожо председател. На първо място благодарим на парламента за дълбочения анализ на предложението искр, трябва да уточ... Ние ще имаме предвид вашите предложения. Нека внеса яснота. Общите цели, член четвърти трябваше всъщност да постави общите цели за съвместно и пряко управление на ЕФС+. Е и целта е да имаме общи цели, защото по този начин ще обединим фондовете и ще осигурим взаимна доплата допълняемост. Това става и на базата на стълба за социалните права. Затова е много важно да имаме общи цели. Без тях и тук вие казахте също много важно, бъдещите енергетични ефекти с всички фондове. Ако не сторим това, ще бъде много трудно. За това за нас те общите цели са в основата на интеграцията. И още нещо. Важно е да има общо материално подкрепа, което е записано в текст. Е, това е с конкретна цел и това е много важно и с оглед на ИЗИ те са важни също така и за споделеното управление. За това смятаме, че е много важно те да присъстват като общи цели в предложението. Напълно сме съгласни, че трябва да поработим сериозно за да се постигне с енергетичен ефект при изпълнението. Щом очертаем рамката, трябва да продължим да работим. Рамката не сама по себе си не е достатъчна, но изработвайки предложението, ние сме се постарали да подпомогнем синергетичния ефект. Например, социалната иновация, важно значение за нашата програма. В момента Имаме подход отдолу нагоре, изподелено управление и след това идеята да може да се разработват пилотни проекти по нови идеи. И те ще влязат под съвместното управление. За жалост днес трябва да кажа, че това не работи. Една от слабостите е липсата на едно звено. Затова въведохме трансграничното сътрудничество и при управлението. Това е важен компонент в бъдещето за по-добър синергетичен ефект. Значи има пилотни проекти, пряко управление и непряко управление, защото имаме намерение да има управляващ орган, който да действа от наше име. Е, той ще поеме отговорността и по този начин ще можем да подобрим споделеното управление. Подчертавам това, защото смятам, че е важно и съжалявам за неяснотата, преминаването от споделено към непряко управление също е много важен. Тук имаме 200 милиони е, и тук вече е важно да е, разрешим този проблем с цел постигане на синергетичен ефект. Това е важно, е, тъй като идеята дойде от е, CPR, т.е. от регламента за общите изисквания е, в момента наистина липсва едно звено и ние ще го запълним в бъдеще. И ако се върнем на конкретните цели, ако се върнем от конкретните цели, присъщи на общи направления, ще има допълнително ниво на цели за изи. Може би ще дойде, ще стане малко повече, но тук трябва да бъдем конкретни. А, значи имаме конкретно ниво и оперативно ниво. Може би нека не забравим, че в бъдещата МФР се ръководим от принципите за гъвкавост и, опросте, и опростяване така че допълнителни направления могат да осложнят нещата. И освен това, чисто практически обхват на Изи ще отиде от една страна като част от новата, новото звено така че е, и една част ще се финансира от съществуващите средства. Имаме три оси, някои, които е, ще, може би ще се окажат е, излишни. Споменахте показателите и тук наистина нямат предложения за направлението ИЗИ. Тук идеята беше те да бъдат разработени по-късно в следващата рамка. По този въпрос можем да продължим да обсъждаме, но просто не можем да ги възприемем от настоящата рамка. Те трябва да се съобразят с бъдещето на направлението ИЗИ, защото трябва да отчетем, че ще имаме съответни финансови инструменти. Някои от показателите ще бъдат заложени в основния акт, без да се е, увличаме в прекалено много показатели. Ще бъдат уредени в други документи. Друг важен въпрос, който поставяте е споделеното управление в член 7, където вие препоръчвате да се внесе промяна на определените средства. За нас е важно да имаме разпоредби за програмите за споделено управление, така че да отговарят на семестъра и в последствие при управлението. Има и по технически въпроси, но съм на разположение за двустранни разговори. Благодаря за откритите грешки, ще ги коригираме. Но мисля, че това са въпроси, към които евентуално можем да се върнем и по-късно. Благодаря. Да попитам, казва председателката. Вие присъствахте в Комитета по социални въпроси. Комисията по социални въпроси. Знам, че сте присъствали. Е, малко ми е неудобно да, да питам вас какво става в парламентарна комисия, но тъй като предполагам, че вие сте източник от първа ръка, ви задавам въпроса. В е, комисията Емпъл имахме доклад е, бяха внесени изменения, които са под дебат в момента. Започва дебат по компромисните предложения. И тук се обръщам към колегата. Кога е гласуването? Ще ми... На 27 ноември е назначена дата за гласуване. Председателката, да, благодаря ви. Хубаво е да се чуе от първа ръка. И накрая колегата Пирински. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да изразя одобрението си за конкретните коментари и обещаното, обещаните по-нататъчни действия. Няма да се спирам на всички въпроси, но може би един-два трябва да се имат предви. Като работим Еврос и трябва да помислим за Европейския орган по труда. Далеч няма окончателно решение. Работи се по въпроса. Там трябва да има промени които предполагам ще бъдат обект на сериозен дебат, но не е сигурно, че промените ще станат факт. Другото, което искам да кажа е свързано с ЕАСИ. Нашето притеснение е, че целите свързани с социални въпроси и иновации са е, наистина важни, но как да се изразя, това могат да се окажат странични е, стъпки говорим за е, въпросите свързани с социална изолация и хората в особено затруднено социално положение. Това влиза и в рамките на ЕФС плюс и на ЕАСИ. И понеже попитахте за комисията Емпл, там има множество изменения, които са внесени, така че ще има сериозни промени в сравнение с първоначалното изме... предложение на комисията. Благодаря. Председателката, благодаря. С това изчерпваме тази точка на дневния ред. 19 октомври 14 часа е срока за изменения. На 8 ноември ще гласуваме. Благодаря за информацията и за разгледаното правно основание. Точка 12. Европейски фонд за приспособяване към е, глобализацията. Господин Парне. Благодаря през 2017 започнах тези е, фондове, за да се приспособяме към глобализацията, там където има потенциално отрицателни въздействия. Особено за заетостта на най-озявимите и най-малко квалифицираните работници. Между 2007 и 2017 година е имало 148 искания за е, финансиране от 21 страни членки, 600 е, милиона евро е, за, в полза на уволнени работници над 2000 лица без професия и без образование. Все още има неизползвани средства от този фонд и това показва, че трябва да оценим къде са пречките е, за използването му и съответно те да бъдат елиминирани, ако ги има. Също разглеждаме и идеята как да бъде реформиран този фонд, за да има по-голяма възможност за е, приложението му подкрепям предложенията, направени от моите колега от Комисията по заетост. В нашия доклад заставам за това, че трябва да се преразгледа нивото на уволнение от предприятие, на което се е фиксирано в момента на 250 души. Също предлагам да има съфинансиране за съответните услуги до 70% от общата сума. А за работещите на срочни договори или е, също за малките и микропредприятия, предлагам срока да е 9 месеца след подаване на декларация за прекратяване на дейността. Очакваме Европейската е, комисия да скъси срока е, от 60 на 40 дни за разглеждане на исканията. Много е важно да има и оптимално сътрудничество между страните членки и комисията, за да могат да се спазват тези е, срокове, особено сроковете за разглеждане на исканията за финансиране по този фонд. Много е важно да се повиши и нивото на информираност, а също и е, за съобщаване на резултатите, да бъде всичко това известно на всички нива. трябва да има изисквания за е, контрол е, и отчети за функциониране на фонда, така че и Европейския парламент да може да следи как се развиват. А също говориме и за необходимостта да се включи измерението на климатичните промени във фонда и да се отделят до 30% от неговите средства за мерки за борба с климатичните промени. Това е в резюме, госпожо председател, предложенията, които смятам да подам, очаквам сега да започна дискусиите с докладчиците в сянка, за да подадем изменения на 19 октомври и да гласуваме в Комисията по бюджетен контрол на 8 ноември. Бих дала с удоволствие на докладчиците в сянка думата, но те не са тук. Ален Дегу от Европейската комисия. Thank you very much. Благодаря. Благодаря на докладчика за неговото становище, за неговите коментари и идеи. Може би, за да доуточним някои неща и да ги изясним, ще се спра на някои аспекти. Да, по отношение на праговете е, и на прага има различни мнения. Е, е, в момента става дума за 50% изменения във връзка с настоящия програмен период, за да се съобразим с реалните потребности на държавите членки и е, за да разширим възможностите за е, намеса. В някои моменти, в някои региони имаше като че ли е, така, прекомерно предлагане на финансово подпомагане. Естествено, можем да обсъдим тези неща отново. Имаше предложение и за 70% ние е, в съответствие с ESF е, е Плюс предложихме именно тези 50%. Освен това, бихме искали да отразим именно тази редундантност, която ни кара да променим прага. Докладчикът предлага по-кратки периоди колкото по-дълъг е периода, толкова по-малки са възможностите за уволнение или за съкръщаване на работници, но същевременно имаме предвид и съдебната практика на Европейския съд и Европейската сметна палата, които не така, не препоръчват именно тези е, е, срокове. Оценяваме предложенията за по-добро сътрудничество между държавите членки и комисията. Естествено, събирането на данни е много важен елемент. Парламента също е, държи на този момент. Е, ние също смятаме, че това е един много важен момент в нашата дейност, е, за да можем да придобием по-ясна представа изобщо за финансирането по линия на различните фондове е, информацията, е, прозрачността, видимостта, е, всичко това е много важно, но до голяма степен нещата зависят от държавите членки за информиране на обществеността. Е, предлага се окончателният доклад е, да се изготвя на всеки две години, е, но окончателен доклад означава окончателен доклад, т.е. не непременно последващи действия. Така че на всеки две години комисията изготвя доклад с цел да информира и парламента, и съвета, и Европейския економически и социален комитет, както и комитета на регионите. Така сме действали и в последните години. Може би трябва на двустранна основа да уточним за какво става дума точно при окончателния доклад който се предлага. Има около 300 изменения, които са внесени от различни комисии. Ще ги прегледаме много внимателно и като имаме предвид и разглеждането на е, този доклад, както и доклада за ЕСФ, плюс в е, Комисията по заедостта ще се подготвим и очакваме през октомври по-нататък и през ноември да присъстваме на следващите заседания. Да, благодаря ви. Доста пълен отговор. Колегата Парньо. Мадам ла президент. Благодаря, е, госпожо председател. Благодаря и на представителят на Европейската комисия за отговора. Както напомнихте, госпожо председател, действително много подробен отговор и благодаря за него. Искам да се върна на някои аспекти от темата на само няколко месеца ни делят от един много важен момент за Европейския съюз изборите за Европейския парламент. И навсякъде националистите и популистите напредват. И напредват особено в смисъл такъв, че сключват и коалиции за е, участие в е, управлението в е, много страни на изток и на север, на запад и на юг. И ако ние искаме да задържиме нашите европейски проект, трябва да дадем ясни сигнали за това, че Европа защитава. И настоящия фонд е именно един такъв елемент за осъществяване на закрила на гражданите колкото повече е видима неговата дейност, толкова по-лесно ще се борим с популистите, националистите и антиевропейците. За това и смятам, че трябва да помислим и за съфинансирането, и за прага и така нататък. Защото, както и вие казахте, е, необходимостта е, е на лице необходимостта да бъдем е, достатъчно видими, защото именно работещите страдат от глобализацията. И е, тук е, така, политиката на дискретност на страните членки се свързва с тяхните правомощия. Но аз не смятам, че ние трябва да бъдем прекалено дискретни. А освен това, трябва да упражняваме натиск над страните членки, да затова и имаме идеята да искаме от тях е, доклад за това какво точно е свършено по е, Фонда за приспособяване към глобализацията в тяхната страна. Е, затова искаме да е на две години доклада, за да има и по-добър е, контрол, а пък и за да може Европейската комисия да следи е, тенденциите по-добре. Това беше идеята да искаме отчет от страните членки. И ние е, говориме така е, за борба на, с климатичните промени, само на европейско ниво можем да бъдем достатъчно ефективни. И е, чу се съвсем наскоро, че това е номер едно приоритет. И за това, както казах на, в края на изказването ми, е, ни се струва, че е добре да включиме в. Е, критериите на фонда и борбата с климатичните промени. Благодаря. Може би ще бъде по-добре да се обръща внимание на превенцията, предотвратяването на щети и вреди Естествено, че законодателят се тревожи за заетостта, за растежа, а не за други политики. И така приключихме и с тази точка от дневния ред. Сега до 17.30 ще обявя прекъсване, тъй като не можем да продължим с следващата точка. Колегата Де Йонг не е тук. Той ще дойде за точка 13 в 17.30, след това в 18 започва заседание на координаторите при закрити врати. И така прекратяваме за сега, но в 17.30 ще се видим отново тук. Благодаря.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

много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

il programma giustizia nel periodo precedente, 2014-2020, credo si possa dire ha fornito un importante contributo in tal senso, favorendo lo scambio, la diciamo, diffusione di conoscenze e di buone prassi giudiziarie. Трябва да знаем как точно да оценяваме процедурите и производствата и в и съдебни, и извънсъдебни е, трансграничните мрежи за също си струва да бъдат подпомогнати е, е, мрежата за съдебно сътрудничество, която допринася за обмен на информация, за е, обучение на магистрати и съдебни служители. Много проучвания бяха финансирани във връзка с правата и на заподозрени лица, и на жертвите. Така че това е една полезна програма във връзка с функционирането на съдебната система в държавите членки. Необходимо е да се познават по-добре е, производствата в е, съответните е, страни и да се обменя повече информация. Както колегата Де Юнг каза, Комисията за бюджетен контрол би трябвало да се занимае е, и с е, финансовата страна на въпроса. Докладчикът е, се ангажира и с работа по окончателния доклад, след като програмата влезе в сила. Е, хубаво е, естествено, да проследим синергията между е, националните съдебни системи, за да се постигне е, по-добро взаимодействие на европейско равнище. Аз със сигурност ще внеса някои изменения за, предложения за изменения и се надявам, че ще подобрим текста с общи усилия. Благодаря на колегата Де Юнг. Да, благодаря ви. Това действително е много важна програма. А сега ще помоля Европейската комисия за да вземе думата. Благодаря ви. Благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за техните становища. Ние действително е, приемаме всичко това, което казахте във връзка с добавената стойност и създаването на синергия е, между отделните програми е, в контекста на МФР, за да се допринесе за по-ефективно действие на съдебните системи. Измененията, които се предлагат, действително подобряват текста и ние се радваме, че ще можем да си сътрудничим с парламента. Е, има изменения, които са с по-общ е, характер и Комисията ще реагира конкретно по някои от измененията, свързани с оценката и периода на оценка. Това е мярка, която засяга всички програми много важно е, естествено, оценките да са част от докладите за оценка, а не доклади за изпълнение, които да включват и оценъчни елементи. Използването на делегирани актове вместо актове за изпълнение е по-скоро е, общ е, въпрос, е, който трябва да бъде разгледан в контекста на целия пакет. Но съм убедена, че ще можем да работим в дух на добро сътрудничество, тъй като виждаме, че измененията, които се предлагат, са в съответствие с принципите, на които се основава предложението. Колегата Де Юнгс. Аз Очаквам измененията, които е, бяха обещани. Е, установявам, че има е, доста голяма степен на съгласие между нас е, по отношение на хоризонта. Е, колегите от Либе е, ще обсъждат е, предложението утре е, тъй като в рамките на МФР има една координационна, хоризонтална група към Либе. Е, естествено, там ще трябва да се обсъдят въпросите. Ние ще можем е, да приведем в съответствие отделните е, програми в контекста на МФР не в, е, по едната програма да има делегирани актове, по другата програма изпълнителни актове. Не, естествено, подхода трябва да бъде единен. Благодаря. Благодаря. И така, сроковете за внасяне на изменения 19 октомври 14 е, часа, а на 8 ноември ще гласуваме е, по становището. И така, приключваме с е, заседанието при открити врата, а след това ще започнем с заседанието при закрити врати. И така, моля всички, които няма да участват във второто заседание, да напуснат залата. утре в 9 часа ще продължим.